Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Дами и господа, скъпи колеги, моля ви да заемете местата си. Откривам заседанието на Комисията по бюджети. Най-напред бих искал да ви помоля да приемем дневния ред, като дължа да уточня, че поради графика на различните колеги, ви предлагам да разгледаме точка четвърта, а именно размяна на мнения с представители на работната група на високо равнище за собствените ресурси в 10 и 30 часа, защото гостите ни господин Мамасур и господин Калфин ще се присъединят към нас в 10.30. Имате ли възражения? Не. Добре, в такъв случай имам няколко съобщения за вас. Първо, след преразглеждането на финансовият регламент, преглед при приключил миналият, месец, парламентът е получил два делегирани акта, които бях изпратени на Комисията по бюджет и Комисията по бюджетен контрол. Разпората с тези два делегирани акта, които бяха публикувани в, в а, брошурата за нашето заседание, както и писмо до госпожа Георгиева за а, отказ от възражения, след като изтече срокът а, за двете парламентарни комисии да внесат своите възражения. 20 ноември в 12 часа ви предлагаме по писмена процедура и е, със съгласието на Комисията по бюджетен контрол да изпратим препоръка, която да бъде гласувана в пленарното заседание през декември. Целта е която, която преследва Европейската комисия да, започне да влезе в сила регламента на 1 януари 2016 година и по този начин да се улесни цялостната реформа на финансовия регламент. Предполагам, че сте се запознали с съдържанието на всички на тези два делегирани акта и че нямате особени коментари по тях. Също така, Държа да ви осведомя за заседанието, взети от координаторите на заседанието на 28 октомври. Най-напред разпределението на доклади. Споразумението за риболов с Мавритания и е за Комисията по социалисти демократи с Либерия за НП доклад на комисията заедост, как да се разгърне по потенциално малки малките и средни предприятия, които допринасят значително за економически растеж и даването на работни места в Европейския съюз. Този доклад ще бъде изкопен представител на групата на Обединената левица. По отношение на доклада по собствена инициатива на Комисията по развитие доклада за доверителният фонд за Африка. Комисията по бюджет иска да бъде асоциирана комисия съгласно член 50 или член 54 от правилника за дейността на парламента. Най-вероятно ще бъде по член 54. Контрол на състава на специалистите на Европейската комисия ще бъде изготвен от, нашата, от нашата комисия. Доклад за контрол в който искаме да бъдем асоциирана комисия съгласно член 54. Бюджетен капацитет за еврозоната, последици от а, допълнемостта на на наличните средства по бюджета. Искаме да бъдем асоциирана комисия по член 54. И накрая по отношение на изслушванията ще има изслушване по новите финансови инструменти и ролята на обществените банки в подкрепа на МСП. Приемаме да сме асоциирана комисия. Искането дойде от комисията ИТРЕ, а по отношение на мисиите и делегациите ще има мисия в Ливан и Йордания и позоваваме докладът на комисията Либе да се присъедини към нашата делегация. Това са сведенията, които исках да ви съобщя. Получили сте протоколите на заседанията на 28 25 септември, 30 септември, 12 13 октомври, 22 октомври. Ако нямате коментари по тях, протоколите се приемат в настоящият им вид. А сега с няколко думи бих искал да ви съобщя какви са резултатите от помирителната процедура. Както знаете, успяхме да постигнем приключването 5 дни преди изтичане на крайния срок от 21 дни и преди гласуването в парламента на проекта бюджета. Успяхме да приключим работа на, в петък 13 или по-точно в събота на 14 ноември, рано сутринта. Министър Крамения, министърът на Люксембург, който председателстваше делегацията на съвета, искаше петък 13 да бъде щастлив петък, но всички знаете трагедията, която се беляза Париж и Сен-Дени. И така този петък 13 ще остане един черен петък в историята на Франция и в историята на Европа. И като член на Европейски парламент, избран от Франция, аз искам да споделя с вас колко трогнат бях от, от, от на вашата реакция, колеги, от реакцията на представителите на съвета, които незабавно изказаха своите съболезнования. Вярно е, че терористите, които по толкова варварски и страхлив начин нападнаха Франция, нападнаха по този начин и цяла Европа. Това беше покушение срещу нашите ценности и нашият начин на живот в Франция. И аз много ясно усетих вашите симпатии и вашето съболезнование. Бих искал да благодаря на всички взели участие в помирителната процедура и да поздравя нашият Dream Team, нашия докладчик в главен докладчик господин Жерар Дюпре, който представи и защити бюджета по други раздели. Бих искал да поздравя Янс Гайер, който е постоянният ни докладчик по агенциите. Да благодаря и на Едер, която представи коригиращ, коригиращ бюджет 8 за 2015 година, който е пряко свързан с задълженията, които трябва да поемат европейските институции през 2016 година следствие на бешенската криза и необходимостта да се бъдат прияти голям брой мигранти на територията на Европа. Поздравявам целият екип на парламента. Мисля, че проявихме забележителна солидарност и постигнахме задоволителни резултати, макар че по време на семинар, провел се вчера в Брюксел, председателят на Европейската комисия заяви, че бюджетът на Европейската комисия е посредствен и че би следвало да се гледа на оздравяването на бюджета на Европейския съюз и на държавите членки на Европейския съюз като критерии за ангажираността ни по целите, които сме си поставили и политиките, които водим. Разбира се, ние ще си даваме сметка до каква степен многолична финансова рамка е прекалено ограничаваща. Тя ни предоставя необходимата гъвкавост, когато сме изправени пред а, тежка криза, като кризата с мигрантите в момента. Ето защо преглед, средносрочният преглед на МФР ще бъде повратен момент за Европейския парламент и Европейската комисия, за да може Европа да отговори на основателните очаквания на своите граждани. Бих искал също така да, да поздравя всички сътрудници на комисията по бюджети, на политическите съветници, на политическите групи, на всички служители, които ни помогнаха като държа да отбележа отличната работа на писмените и устните преводачи. Като цяло, пак казвам, смятам, че резултатите, които постигнахме са задоволителни. Те са най-доброто, на което можехме да се надяваме всъщност. 1 милиард и 600 милиона евро увеличение на кредитите, както за проекти задължения, така и на кредитите за плащания в сравнение с първоначалното решение на съвета. Но ако успяхме да постигнем тези резултати, то беше до голяма степен и благодарение на усилията на Люксембургското председателство, което много ефикасно водеше преговорите. Компромисните решения бяха постигнати без излишно забавяне и като цяло мога да заявя, че, пак казвам, резултатите бяха на висотата на очакванията ни едната седмица. Ще гласуваме проекта бюджета в пленарна зала и се надявам, че парламентът ще одобри проекта. Става въпрос за бюджет в размер 155 милиарда бюджети за плати, бюджетни кредити за плати задължени, 144 в кредити за плащания. Както знаете, комисията по бюджети няма, да се, няма възможност да се произнесе по проекта бюджета, защото резултатите от помирителната процедура се изпращат направо в пленарна зала. Дебата ще бъде на 24 ноември, гласуването ще бъде на 25 ноември, но все пак нашата комисия ще гласува по три текста следствие от помоителната процедура. Пак на бюджет номер 8 на, госпожа на Руша Сабал, мобилизирането на фонда Солидарност и инструмента за гъвкавост. И с това давам думата на нашият главен докладчик. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря и да поздравя всички колеги за постигнатото в петък. Разбира се, този ден беше белязан от терористичните нападения в Париж. Но все пак ние успяхме да проявим дух на солидарност и да постигнем добри резултати. Не бива да забравяме, че покушението в Париж беше покушение срещу всички нас. Всеки от нас можеше да е в Париж тази вечер. И смятам, че всички би трябвало да приемем тези нападения лично и всички би следвало да изкажем нашата съпричастност към страданието на френския народ. Не бива да забравяме също така, че сега Европейския съюз трябва да прояви по-голяма активност, а не просто да отговаря на събитията. И безспорно трябва да накажем извършителите на зверствата в Париж не бива да само просто да отговаряме на случващото се, трябва да проявим проактивност. Господин председател, бих искал да благодаря на всички за приносът, който ни позволи да постигнем положителни резултати по време на преговорите. Смятам, че постигнахме успех. Успех, защото останахме едини, имахме ясна стратегия и резултатите, които постигнахме, бяха положителни. Всеки член на нашата делегация имаше право да изкаже своето мнение, но и прояви дух на единност. Имаме бюджет, който подкрепя заедостта, предприятията и в частност малките и средни предприятия. Имаме и бюджет за предприемачество. Ако погледнете функция 1А, по нея успяхме да оборим позицията на съвета. Ако погледнете стратегия Европа 2020 година, там също успяхме да избегнем някои от исканите от съвета съкръщения. И сега поне може да гарантираме известни финансови гаранции за плана Юнкер. Също така, както вече казах, сега имаме бюджет, който подкрепя МСП. Имаме по- добър бюджет за програмата Еразъм, повече средства за програмата Косме. И това от своя страна значи, че ще можем да продължаваме да увеличаваме средствата за Еразъм. Имаме повече средства и за солидарност, било то във вътрешно измерение или във външната ни политика. Така че пак повтарям, днес вече разполагаме с един бюджет за солидарност, който ще гарантира солидарност в Европейския съюз. Един бюджет, който ще насърчи заетостта в съюза. И успяхме също така да избегнем някои предвидени съкръщения от съвета. А не бива да забравяме, че 97% от нашите изменения бяха посветени на тези две основни цели. Разбира се, бих искала да благодаря на всеки един от членовете на нашата делегация, но в частност искам да благодаря на Жерар Дюпре, който свърши забележителна работа като член на нашият екип. Той беше докладчик, отговаря за общия бюджет на Европейския съюз и за бюджета на европейските институции и задачата му никак не беше лесна. Той наистина се справи отлично с нея. Бих да поздравя и постоянният докладчик за агенциите, господин Гая. Благодаря и на всички служители на парламента, които ни съпътстваха по време на преговорите по, за бюджета за 2016 година и проект на коригиращ бюджет 8 за 2015 година. По функция 1 б Постигнахме успех по функция 2 успяхме да постигнем повече средства за селското стопанство, а по функция 3 успяхме да използваме максимално маржа за гъвкавост Същото въжи и за функция четвърта, където получихме 24 милиона допълнителни средства. Тоест, в всички функции, които за нас бяха приоритетни, успяхме да гарантираме максимално използване на маржа за гъвкавост. И това, разбира се, има положителни резултати за инициативата за младежка заетост. И не бива да забравяме тук, че трите институции гледат на младежката безработица и борбата с нея като на основен приоритет. С този бюджет сме готови и за нови предложения, които биха дошли след евентуалният преглед на инициативата за младежка заетост. Тоест, имаме възможност да продължим с изготвянето на предложения предвид заключенията, които ще бъдат направени при прегледа на инициативата за младежка заетост. В бюджета са сложени редица ясни политически послания. На първо място искаме да се борим срещу младежката безработица и да насърчим заедостта сред младите хора. Но този бюджет отправи и друго важно политическо послание и то е, че бюджетите, кредити за плати задължения са заложени, за да бъдат използвани, за да бъдат разходвани. И а, тук, разбира се, мисля най-вече за плана на господин Юнкер. Наясно също така, че работим в рамките на многодишната финансова рамка, рамка поне в, в, в близко бъдеще, и че трябва да се гарантира финансирането на стратегията Европа 2020 година и механизма за свързване на Европа. Тези програми са в основата на плана за стратегически инвестиции на господин Юнкер и те заедно съставляват основният гръбнак на бюджета до 2020 година. По отношение на механизма за свързване на Европа, Европейската комисия заяви, че няма да има нужда от допълнителни средства до края на бюджетната 2016 година, но трябва да сме много бдителни по този въпрос, особено в момента, в който се стигне до прегледа на МФР, средносрочният преглед. По време на цялата бюджетна процедура стана ясно, че ние се придържаме към междуинституционалното споразумение. Или казвам с други думи, може да се увеличи или намали финансирането на програмата, на всяка една програма до 10%, но нашата основна цел в момента е да се увеличи финансирането на програмите, които за нас са приоритетни. А относно съкръщенията поискани от съвета, запазихме пилотните проекти. Ако погледнете функция 5, всъщност не ще оставя на Жерал Дюпре, както и въпроса за агенциите. А по въпроса за плащанията, отхвърлихме съкръщенията, предложени от съвета до голяма степен и го направихме с подкрепата на Европейската комисия. Според нас вече имаме цяло цяла поредица от бюджетни редове, които са адекватни, но през 2016 година трябва да продължаваме отблизо да, да следим въпроса с плащанията. Трябва да продължаваме да бъдем много бдителни и да продължаваме е, да следим изкъсо комисията, защото, пак казвам, бюджетните кредити за поети задължения трябва да се използват и плащанията трябва да се извършват и а, чрез този постоянен контрол на Европейската комисия ще бъдем на висотата на очакванията на европейските граждани. Отново благодаря на двамата докладчици, на всички членове на делегацията и на всички членове на нашата парламентарна комисия от всички политически групи. Благодаря и на секретарията за забележителната работа по време на помолителната процедура и в частност бих искал да благодаря на Гиом, който ни подкрепяше по време на целият процес. Отново казвам, много най искрена благодаря на секретарията, защото там работят някои много компетентни хора, които значително улесниха нашата работа. Благодаря на всички служители на политическите групи, на политическите ни съветници и в частност, разбира се, благодаря на политическите съветници на НДП, на Анна и Никол, които работиха стотици часове по този бюджет. Завърши един етап от работата ни и отново искам да благодаря на всички ви. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur de... Благодаря ви, господин докладчик. Сега да чуем господин Дюпре. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, защото след всички благодарности на Жозе Фернандес и всички похвали, се страхувам, че няма да мога да бъда на висота. Затова ще бъда кратък. И така, първо, за бюджета на парламента. Знаете каква беше нашата цел? Да се запази персонала на политическите групи отвъд периметъра, в който се прилага намаляването на персонала. Въпреки, че другите институции не приеха това да бъде разписано в конкретен текст, те все пак приеха нашето искане. И по никакъв начин не беше поставен под въпрос нашия бюджет. По отношение на допълнителните места в областта на сигурността и на политическите групи, поискахме 40 хиляди 40 места, в крайна сметка получихме 39. А относно намаляването на персонала с 5%, неутрализирахме 2013 година, т.е. изчисляването започва от 2014 година нататък проверката на действителното намаляване на персонала с 5% се отлага за 2019 година. Така че смятам, че постигнатия резултат е задоволителен. Разбира се, имам някои съжаления, най-вече за съда на Европейския съюз. Не ми се искаше да има намаляване на персонала с 20 места, но за съжаление под натиска на комисията и съвета трябваше да приемем. Продължавам да смятам, че това не е мъдро решение и че за в бъдеще ще трябва нещата да се променят. Относно намаляването на персонала с 5%, бих искал да кажа и следното. Ако хвърлим поглед върху бюджета на другите институции и техния персонал, не може да не се запитаме дали е разумен този механизъм. Ако разполагам с правилната информация, аз погледнах цифрите и мисля, че тези цифри дойдоха от заместник-председателя Георгиева. Явно Европейската комисия се опитва да намали персонала си но там има 6041 лица, които са наети при договорни отношения. И аз се питам, какво означава намаляване с 5% на персонала? Това намаляване се прилага към всички. Може ли механизма да бъде променен по някакъв начин? Наистина доста неловко се чувствам по отношение на тази политика на намаляване на персонал. По отношение на тези 2,4%, знаете, че бяхме изненадани в това отношение. Место да се направи корекция на заплатите спрямо инфлацията в публичната служба, нещо, което се предвиждаше в началото, трябваше да приемем тези 2,4%. Не можехме да оспорваме, защото начина на изчисляване се предвижда в приложението към статута на служителите. Ако не се лъжа, това са членове 64 и 65 от статута. Разбрахме се следващата година всяка една институция да положи усилие за да се компенсира това увеличение, което не беше предвидено в бюджета, който гласувахме. И аз бих искал да благодаря а, на всички и да се присъединя към благодарностите, изразени от господин Фернандес. А, той им забрави устните преводачи, затова ще се обърна към тях. Благодаря и на тях. И няколко думи към вас, господин председател. Тази трагедия, която се случи в Париж, неизменно се отрази на преговорите. Всички ние, осъзнавайки действителността, наистина бяхме потресени, така че за пореден път ви изразявам искрено своето съчувствие. Франция беше жертва, но всеки един може да стане. Нека да кажа, че в този контекст Белгия съвсем не е невинна. Осъзнаваме, че белгийските политици трябва да предприемат някои допълнителни мерки и аз бих искал да ви уверя, че ще го направят. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви за изразеното съчувствие. Бих искал да добавя, че петък срещу събота във Франция се разигра страшна драма, но да не забравяме и други е, държави, да не забравяме и това, което се случи в Лондон. Но нека да не отстъпваме пред страха. Напротив, нека обединим силите си, за да се справим с това предизвикателство. Е, тук е, на карта са поставени нашите ценности. Сега господин Геер за агенциите. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да направя няколко бележки по хода на преговорите. Хосе Мануел Фернандес вече много добре обобщи как протекоха преговорите. Няма какво да добавя към неговия анализ, няма какво да добавя и към списъка на онези, на които той изказа благодарност. Като цяло преговорите се проведоха в много положителна атмосфера, екипът работи много добре, същото въжи и за председателството и за нашия докладчик. Господин Фернандес, вие през цялото време бяхте не само докладчик от името на своята политическа група, но и от името на цялата наша комисия. За това и за колегите от други политически групи никак не бе трудно да ви се доверят, да ви подпомагат по време на работата ви. Качеството си на докладчик Сянка от името на социалистите искам да ви благодаря. Взаимодействието ни наистина бе много добро. Ако в бъдеще моята група ми възложи задачата да работя като докладчик по бюджета за 2017 година, надявам се, че ще мога да се справя с много високите критерии, които заложихте вие. Мисля, че господин Депре постигна онова, което бе максимално възможно за парламента. Постигнахте възможно най-доброто, като подходихте с много чаровно и много ловко. Мисля, че по отношение на 5% за персонала, вие бяхте правилният избор. Заслужавате благодарности от името на целия парламент и лично от мое име. По въпроса за агенциите не мога да дам еднозначна оценка. Комисията и парламентът до момента винаги са се проваряли, проваляли, що се отнася до новоназначенията в агенциите. Комисията създаде набор от постове за преразпределяне. Каква е целта на този набор от постове? В рамките на 5% за всяка агенция се предвиждат конкретни и индивидуални цели. Така в някои агенции много силно се съкръщава персонала за сметка на други агенции и обратното, ако някъде се увеличава персонала, другаде трябва да се съкрати. Всичко това се отразява неблагоприятно върху агенциите. Защо? Защото са много наброй. Според някои са прекалено много наброй. Но тези агенции разполагат с конкретни, специфични правомощия, вменени им от Европейския съюз. Ако някой, например, работи в агенцията по рибарство, не може да си смени работата, да се премести в агенцията за равнопоставеност, именно защото всяка агенция изпълнява специфични функции. Всяка една агенция, освен това, е самостоятелна единица, която с течение на времето поема допълнителни функции в обществеността. И тук в парламента се говори много за това как може да се намали броят на агенциите, но има също толкова колеги, които биха искали да се увеличи техният брой. Няма възможност за еднозначен анализ, както казах. Някои агенции не са постигнали целта от 5%, т.е. те са постигнали, дори са я надхвърлили, като съкръщението на персонала там е в размер от 10%. Вероятно е през идните години тази стойност дори да бъде надхвърлена. Няма нужда да сме особено начетени експерти, за да сме наясно, че нито една структура не може да се справи с подобни съкръщения на персонала, ако не повиши производителността си, ефикасността си. На ниво агенции е много трудно да се постигне такава, такова повишаване на производителността, тъй като става дума не за конкретни единици, за оборудване, а за експертен опит и познания. Всъщност въпросните 5% вече са история. Защо? Защото агенциите, които в момента работят за справянето с беженската криза, не могат да работят добре, възползвайки се от този набор за преразпределяне. Той не е панацея. Това междувременно осъзнаха и съответните структури. Съветът също. Някои агенции, както казах, са изпълнили целта от 5%, други не. Ще трябва да работим по този въпрос в бъдеще. По предложение на комисията във Frontex бяха разкрити 60 допълнителни щатни бройки, съответно по 30 бройки са предвидени за, Фронт, за ЕАСО и Европол. Auszuverhandeln, ähm, eine Agentur, wo es unstreitig ist. Има една агенция, за която няма никакъв спор за това, че трябва да й бъдат вменени допълнителни функции. Става дума за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Тази агенция ще получи още 5 щатни бройки. Има и други агенции, които се финансират от такси в областта на енергетиката, и които предстои да изпълняват допълнителни функции, като например Агенцията за авиационна безопасност. Тя ще получи още 6 щатни бройки. Агенцията за химикалите също ще получи допълнителни щатни бройки. Същото три щатни бройки. Същото въжи и за Европейската агенция по лекарствата. Не мога да представя всичко това като успех на генералните директори. Агенцията по лекарствата, например, поиска още 30 допълнителни щатни бройки, като много добре се обоснова а, ние се опитваме да заявим спрямо нея, че три допълнителни щатни бройки вече са успех. Наложихме се за допълнителни щатни бройки и за Европейския банков орган в Лондон бе предоставено разрешение, тъй като имаше промени в обменния курс евро спрямо британска лира и трябваше да бъдат направени корекции. Ние изявихме воля за сериозни преговори, същото въжи и за съвета, но имаше и известни ограничения – Агенцията за контрол върху рибарството, например, ще получи още само една щатна бройка, въпреки че всички бяхме на мнение, че в сравнение с сумите, за които преговаряхме тази вечер, онази вечер в случая става дума за дреболия. Ставаше дума наистина за огромни суми, за агенциите, които работят в областта на миграцията и за агенциите, които се финансират от такси. Виждате, че има много големи разлики между отделните агенции. Успяхме да постигнем известни резултати, но не са достатъчни. Bien, mais c'est un progrès quand même. Това все пак си е напредък и а, се дължи на постоянния докладчик. Господин председател, мисля, че всичко бе казано. Нямам какво да добавя. Просто една по-обща оценка на атмосферата на преговорите. Наистина работихме при една отлична атмосфера. И а, когато срещу нас стои министър, който познава добре бюджет, бюджетната ситуация, преговорите протичат по съвсем друг начин. Това наистина бяха политически преговори. Нямаше а, караници за а, тази или онази думичка, която трябва да бъде заменена. А, преговорите съвсем не се развиваха на това равнище и за това спечелихме и много време. Единството на преговорния екип на Европейския парламент също е, изигра важна роля. Европейската комисия винаги е гледала е, насериозно на кредите, кредитите за плащания. Стана ясно, че ако съвета иска да отиде отвъд това, което се предлага от Европейската комисия, съвета ще трябва да поеме цялата отговорност. Ако направим сравнение с преговорите от миналата година, които е, се надявам скоро да забравим, можем да кажем, че преговорите от тази година определено ще останат в историята. Трябва да ги помним. Господин Гайер, пожелавам ви да имате същия успех и с председателството. Надявам се и тогава да имате толкова добър напредък и да пожените такъв успех, както с този преговорен екип. Благодаря на всички, които участваха в него. Това е една история без край. След бюджета за 2016 година незабавно се залавяме за работа с бюджета за 2017 година, който ще бъде доста сложен, нека да не се залъгваме. Работим при толкова труден контекст, но пък и няма как да е другояче. Нека да кажем нещо и за контекста на преговорите. Въпреки, че преговорите протекоха добре, в един момент, късно през нощта, всеки един от нас определено желаше да се прибере вече в къщи. И като си има предвид и случилото се в Париж, всички ние наистина се почувствахме силни. Силни, защото продължихме работата си. Терористите желаят да променят начина ни на живот, начина ни на работа. Те желаят да унищожат ценностите на Европейския съюз. Така че ние дадохме пример за сила и за хладнокръвие, като постигнахме и добър резултат. В моята държава, в Испания и по-специално в баската част, имаме опит с терористите. Зная, че е трудно, но може да разчитате на нас и ще видите, че ще победим терористите. Благодаря. Председателя, никой не се съмнява, че ще победим тероризма. Просто всички европейци трябва да бъдат солидарни Необходимо е обаче да разполагаме и със съответните инструменти за управление, за да можем да бъдем ефективни. Господин Манка поиска думата съвсем накратко, тъй като дневният ни ред е доста това. Дякуем, пан председа. Кажди знае ма свой власт. Благодаря, господин председател. Всеки един от нас има своя чисто субективен светоглед. Наистина постигнахме отличен резултат, по който се изказаха вече немалко колеги. Радвам се, че можахме да се борим в името на една обща кауза, Искам да ви благодаря за начина по който ръководихте преговорите. Наистина свършихте отлична работа, установихте изключително добро взаимодействие с останалите. Нека направя няколко бележки показаното до тук. Господин председател, казахте, че председателят на съвета е заявил, че Още от сега трябва да започнем да мислим за консолидирането на бюджета. Членовете на съвета се явяват тук пред Европейския парламент и изискват средства за финансиране на миграционната политика. Тези средства в момента се отклоняват от фондовете за политиката по сближаване. Нещо, което според мен е опасно. Няколко думи за плащанията. Ако си спомняте, още през пролета приехме една резолюция, в която призовахме комисията в края на март да направи анализ на положението с неразплатените задължения, които са в размер на 20 милиарда евро. Това ще е един важен документ. Той ще е от голямо значение за бъдещите ни действия с които да предотвратим възникването на подобно положение в бъдеще. Няколко думи и за инициативата за младежка заетост. И трите институции постигнаха съгласие за предприемането на действия по тази инициатива. В началото това не бе така. В началото нямаше никаква воля за заделянето дори само на едно евро за кредити за поети задължения по тази инициатива за 2016 година. Радвам се, че междувременно настъпиха промени. Министрите на труда вече изготвиха своите анализи, които могат да представят на 9 декември тази година. Съгласно тези анализи от инициативата ще проистекат ползи. Европейският парламент през 2017, 18 и 19 година трябва да изпълни поетите от него ангажименти за съкръщаване на персонала с 170 щатни бройки. Вече сме заявили, че ще можем да изпълним тази цел, но ще трябва да съгласуваме позициите си в рамките на отделните преговори. Как да обясним на избирателите, ако не се справим с тази задача, защо Европейският парламент не си изпълнява ангажиментите? Благодаря ви още веднъж за добре проведения преговорен процес. С удоволствие участвах в екипа. Ah <coughs> oui, à mon tour de благодаря ви и аз бих искал да изразя задоволството си от постигнатия резултат, да благодаря на генералния докладчик, както и на всички докладчици в Сянка. Аз бях докладчик по становище в Комисията по селско стопанство и е, имам някои питания във връзка с гаранцията за младежката заетост. Трябва да продължим да упражняваме натиск върху тази политика. Вчера се срещнах с млади хора от Франция и а, организирах среща между тях и представители на Европейската комисия, защото смятам, че по този начин може да бъде предадено директно посланието. Всеки един от нас а, на своя пост може да направи така, че да насърчи младежката заетост като цяло. Това, което бих искал да кажа в заключение е следното. Да, действително, чака ни трудна работа в рамките на следващите бюджети. Може би тогава ще трябва да уредим и бюджета за мигрантите. Но имайки предвид това, което се случи на 13, не смятам, че може да пренебрегваме въпроса за европейската отбрана. Трябва да помислим и по този въпрос. По мое мнение, в следващия бюджет трябва да включим и това измерение защото в крайна сметка днес това определено е слабата ни страна. А Франция наистина пое голяма отговорност. Благодаря и последен е господин Марегал. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да призная, че наистина ни беше тежко по време на помирителната процедура, защото именно тогава научихме тежката новина. Това, което се случи, ни показа, че Европа не е това, което претендира, че е. A ver, este es el primer presupuesto de la nueva comisión. Primer presupuesto de la señora И така. Това е първия бюджет, по който работи заместник-председателя Георгиева и това определено се усети. Усети се най-вече в сравнение с дискусиите от миналата година. Определено се виждаше, че за първи път работи по бюджета. Трябва обаче да благодарим и на Люксембургското председателство, защото то определено допренесе много за положителния резултат. По време на преговорите осъзнахме, че сме заложници на тясната рамка на МФР за периода 2014-2020 година. Господин Фернандеш, вие успяхте да постигнете положителен резултат, защото проявихте разум. Вие просто наложихте разума по време на преговорите. многогодишната финансова рамка, е, за съжаление, не е много разумна. Много е важно всичко, което постигнахме и най-вече по отношение на използването на инструмента за гъвкавост. Успехът е очевиден, но този успех ни показва също така, че ни остава още много работа – Необходимо е да спазваме граници за брутния национален доход. Никой не може да надхвърли наложените граници, което означава, че нашето поле на действие в крайна сметка е доста занижено. Същевременно смятам, че трябва да гледаме положително на а, триалога. Ще обсъждаме темата както в рамките на политическите си групи, така и в пленарна зала. Помните, че на последните две заседания гласувахме против бюджета. Нека да видим сега каква ще бъде нашата позиция. Може пък този път резултата на гласуването да е положителен. Ако имаме положителен резултат, трябва да го изтълкуваме като първи етап, нещо, което каза и председателя Тартуи в уводните си думи. Това ще бъде първата страница на една дълга история на преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Така че да, можем да подкрепим тази първа стъпка, ако тя е началото на истинска дискусия за многогодишната финансова рамка. В заключение бих искал да кажа пет неща. Економическата криза и Гърция като нейн символ. Все по-задълбочаващите се различия между регионите. Европейската инициатива, която за съжаление бе замразена. Бежанската криза. Всички те са важни. За беженската криза приехме максимален бюджет, но за съжаление той е недостатъчен. На следващо място – конфликти. Практически на всички наши граници. А сега имайки предвид това, което се случи и в петък. Надявам се, че тази трагедия ще бъде единствената, и че само тя ще остане в историята. Надявам се, че няма да бъде последвана от други. Много трябва да се направи за социалното измерение в Европа. Какво ще се случи в Париж през следващите няколко дни? Как ще приключат дискусиите за климатичните изменения? изключително важно е всичко, което се случва. И то изисква нова многогодишна финансова рамка, не преразглеждане на старата. Ако желаем да вървим напред, да имаме бюджетен съюз и така нататък, добре. Но не това искат нашите европейски граждани. Не може веднъж да им казваме да, а друг път не. Председателят. Благодаря ви за това, че очаквате положителен резултат при гласуването. Господин Кристофор. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμή πραγματικά να συμμετέχω. Благодаря, господин председател. Нека и аз на свой ред да благодаря на всички онези, които допринесоха за успеха по време на помирителната процедура. Според мен това бе успех за целия парламент – тъй като правомощията ни в областта на бюджета са сред основните ни прерогативи. Постигнатият от нас успех показва, че когато имаме силен екип от докладчици и докладчици сянка, можем неочаквано да поженем успех. Ако ме запитате каква е тайната на постигнатия от нас успех – мога да кажа, че според мен това бе нашето единство. Ние надраснахме индивидуалните си стремления и работихме за постигането на общ успех. Така показахме, че парламентът е повече от съставните си части че може да действа като едно цяло. Мисля, че можем да се гордеем с постигнатото. Благодаря, Хосе Мануел. Имаш думата за заключение за сега. Необходима ми е само една минута. Благодаря още веднъж на всички колеги, на всички унези, които се включиха в работата ни. Мисля, че трябва да благодарим и на Люксембургското председателство, както и на министъра на финансите на Люксембург, за това, че допринесоха за постигането на успех. Трябва да благодарим и на Европейската комисия, която напълно осъзна какви са приоритетите ни и ни подкрепи. Трябва да изтъкнем това, според мен. Благодаря още веднъж на всички. Благодаря ви, благодаря ви, господин главен докладчик. Действително, преговорите приключиха в а, един а, много трогателен момент, един много тежък за всички ни момент. И всички в този момент а, усетихме колко смехотворни са дребните ни търкания в рамките на преговорите. Успяхме да постигнем резултати, защото поддържахме убежденията си и мисля, че всички проявихме отговорност и реализъм. Разбира се, трябва да благодарим и на представителите на Люксембургското председателство и на госпожа Георгиева, която устояваше своите позиции, в частност по отношение на плащанията. Благодаря и пожелавам успех на господин Гайер. Очевидно, че успяваме да постигнем успех е, всяка втора година. Надявам се да успеем да разбием е, тази последователност и имаме две последователни успешни години и съм напълно убеден, че Янс Гайер е подходящия човек да постигне този успех. А сега, разбира се, се надявам изпълнението на бюджета да отговаря на резултатите от бюджетните преговори, а, за съжаление съм убеден, че предвид настоящото обстоятелство ще наложи да се направят няколко корекции през 2016 година. А по въпроса за дълговете продължаваме да прехвърляме от година на година огромен дълг и ако смятаме, че през 2016 година нещата няма да са е чак толкова лоши, защото има закъсения, които ще ни позволят да задоволим нуждите ни по отношение на плащанията, а, дори 2016 година да не е толкова тежка, мога да ви уверя, че 2017 година ще бъде изключително тежка година. И мисля, че всички даваме сметка колко сериозно ще бъде дебата ни с съвета в контекста на средносрочният преглед на МФР и мисля, че всички сме наясно с този факт. Но тук ще спрем с бюджета за 2016 година. Знам, че много от колегите ни се надяваха да гласуваме в 9.50 и а, да могат да си тръгнат по-рано. Така че имате нещо против, колеги, сега да пристъпим към гласуването, след което да се върнем към точка 6 годишния доклад за 2014 година за Европейска инвестиционна банка, доклад на госпожа Едея Гардия Сабао. Ако нямате възражения, има ли някакъв проблем? Сабао? Bon, alors, je vous invite à glisser vos cartes. Добре, в такъв случай ще ви помоля да приготвите картите си за гласуване. Ще направим пробно гласуване. Alors, le scrutin est ouvert. Моля, гласувайте. C'est un test. Пак повтарям, това е само пробно гласуване. Алло? Bon, il y a 25 votants. Bien. 25 гласували. Le premier vote intervient. Добре, започваме, пристъпваме към гласуването. Проект на коригиращ бюджет номер 8 за 2015 година. Имате нещо против да гласуваме амблок шесте изменения, господин Ашуар? За? Моля да гласувате за или против по шесте изменения, господин Ашуард. Кой е съгласен да гласуваме тези изменения? Ти е contre Против? Въздържали се? Измененията се отхвърлят. А сега гласуваме целият ПКБ номер 8. По именно гласуване, моля гласувайте. Ескута и е клю. Присъпете гласуването. ПКП е прият с 22 гласа за, 2 гласа против и 2 гласа въздържали се. Рапорт номер 9. Мобилизация. Точка 9. Мобилизиране на инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията. Три изменения, господин Ашварс. Имате ли нещо против да ги гласуваме анблок? Никой не се противопоставя на гласуването на блока. Добре. Кой приема тези три изменения? Кой е за? Ави контраер, ки е контр? Против. Въздържали се. Измененията се отхвърлят. Сега гласуваме по инструмента за гъвкавост, по именно гласуване, моля гласувайте. Le scrutin est clos. Прекратете гласуването. 23 гласа за, 2 гласа против, 2 въздържали се. Мобилизирането на средства от фонд Солидарност за извършване на авансови плащания Няма внесени изменения. В такъв случай гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 26 гласа за, 1 глас против, няма въздържали се. Госпожо Градия Сапал, ще ви помоля да представите редица от бюджетни трансфери.

Трябва да гласуваме по 5 бюджетни трансфера. 31 бюджетният ред за Косме, увеличаване с а, трансфер за 8 милиона евро. След това 33 действия в отговор на зараждащата се криза инструмента за мир и стабилност 10 милиона евро. 34 споразуменията в областта на рибарството с Либерия и Мавретания. Трябва да излезем със становище по тези споразумения. Ще трябва част от финансирането да се прехвърли преди подписването на споразуменията. 37 1,38 милиона за които ще бъдат прехвърлени към ЕРТФ. Европейско териториално сътрудничество, региона на Балтийско море, трансфер в размер от 1,4 милиона евро. Става дума за механизма за оздравяване на банките. Ами, щом ни съветва да гласуваме за. Благодаря ще колкото за изложението. Има си нещо против да гласуваме амблок пете предложени трансфера? Не. Добре, в такъв случай гласуваме по именно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Трансферите са приети с 24 гласа за, един против и един въздържал се. Je donne la parole à madame euh, Zechowski, qui remplace madame Olmeyer. Дам на госпожа Жесовски, която замества госпожа Холмайер. Другите трансфери за 2015 година. Já tu dneska, dneska zastupuju... Já tu dneska která musela... Благодаря, господин председател. Замествам госпожа Холмайер, която е на заседание на комисията Либе, където има много важно разискване. Трансферите са за комисията по регионално развитие. Моника вече не веднъж ви е информирала по този въпрос. Тук няма някакви особени промени. Става дума за 6 трансфера по глава 1. Вече сме поели ангажимент Един от трансферите е по глава първа, съгласно член 25 и става дума за Европейския омбудсман. Друг трансфер е по реда за Европейския економически и социален комитет. Предлагам да гласуваме всички тези трансфери заедно. Няма спорни въпроси, не мисля, че има нужда и от разисквания. Благодаря ви, господин председател. Искам да направя коментар по прехвърлянето за Комитета на регионите. Радвам се, че госпожа Гресле от Комисията по бюджетен контрол днес е тук. Не знам дали сте запознати с създалото се положение. Става дума за Комитета на регионите и бивш аудитор Робърт Маколи. Няма да се впускам в подробности. Робърт Макколи е бивш аудитор. На него се е падала задачата да упражнява контрол върху надлежността на разходите в Комитета на регионите. Преди време той докладва за случаи на лошо управление, на злоупотреби с финансиране. Предложи да бъде сезиран Олаф, за да извърши разследване. От това произтекоха много крути ответни мерки спрямо господин Маколи. Стигна се дори до неговото уволнение. Той бе подложен и на голям психологически натиск. в качеството си на постоянен служител на институцията. В рамките на процедурата по освобождаване от отговорност призовахме Комитета на регионите да изпълни своите ангажименти. Бе сезиран съдът на публичната служба, който отсъди в полза на аудитора. бе постановено, че Комитетът на регионите трябва да поеме разноските по делото, както и да изплати обещетение на господин Маколи. До момента Комитетът на регионите отказва да изпълни това съдебно решение. Дори не дава възможност на Олаф да даде ход на необходимите вътрешни процедури. Бихме ли могли да не разрешим трансфера за Комитета на регионите, докато не бъде уреден този въпрос. Благодаря ви за това сведение, но то няма да промени нашият дневен ред и нашата работа. Така че принципно трябва да вземем решение по всеки един от тези трансфери и предвид тяхното естество ми се струва, че те могат да се приемат без гласуване. Но ако а, се противопоставяте на трансфера за комитета на регионите, съгласен съм да направя изключение с него. Господин ще имате думата. Мерси, Благодаря ви, господин председател. Смятам, че сте напълно прав, но аз не обичам да остават съмнения по подобни чувствителни въпроси. И тъй като смятам, че няма никакъв проблем да се отложи приемането на този трансфер, и тъй като докладчикът не може да присъства нещо на заседание, тъй като участва в момента в друго много важно заседание, предлагам да приемем всички останали трансфери, с изключение на споменатия трансфер, а на следващото заседание ще получим цялата ни необходима информация. Следвам, че това ще бъде един добър начин на действие и по този начин ще гарантираме максимална прозрачност, което разбира се винаги е основната ни цел. Le, le, je, je trouve votre suggestion excellente. Предложението ви е прекрасно, господин главен докладчик, но ако не гласуваме днес, трансферите ще бъдат осъществени автоматично. Така че е по-добре при това положение да гласуваме и да се противопоставим на трансфера.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 Дали може да отложим тази точка от дневния ред? Ами, ако можем, ще го направим. Ако не, обаче ще трябва да гласуваме за, защото всъщност не са свързани двата въпроса. Но пък сметка на това трябва да изясним въпросът, зададен от господин Зани, защото въпросът наистина е от съществено значение и не може да остане без отговор. Господин Фернандес. Добре, но аз бих искала също така да проверим дали въпросът е свързан или не. Ние трябва да работим сериозно. И ако се с колегата въпрос няма нищо общо с самия трансфер, то въпросът не би трябвало да бъде задаван тук в момента, а на друго място и по друго време. Към момента аз не разполагам с необходимите сведения дали въпросът, повдигнат от колегите, е пряко свързан с трансфера, който обсъждаме. Не знам дали сега е момента да, да водим тази дискусия. Ще имаме време да я проведем по-късно. Може би трябваше също да, я, да сме я провели до сега. Ами се струва освен това, че е, този въпрос може да бъде повдигнат и в други комисии, в частност комисията по бюджетен контрол. Но аз не искам сега да започваме подобно разискване в отсъствие на нашия докладчик. Ако се стигне да, до гласуване, тъй като аз не виждам някаква пряка връзка, предлагам да гласуваме за. Ако искате да отложим, може и да отложим председателята. Ами, Мислило ми се, че отлагането ще бъде сложно, сумата сама по себе си не е значителна. Въпросът е принципен, господин Зани го повдигне и предлагам темата, темата да бъде включена в дневния ред следващото заседание на комисията по бюджети. Господин Зани е съгласен. А вие, скъпи колеги, съгласни ли сте е, всички тези трансфери, които се свежда наше знание само за информация, могат да бъдат извършени и одобрени без гласуване. Добре. А сега стигаме до трансферите, които трябва да бъдат гласувани. Доколкото разбирам докладчик, ви имате положително становище по тези трансфери, така ще ги гласуваме. Първият е свързан с Европейски економически и социален комитет – По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 22 гласа за, 3 гласа против, 1 въздържал се. Комитет на регионите. Ами всъщност може да се отложи. Alors, oui, monsieur, monsieur Debré. Euh, si les господин Дюпре. Ако е възможно да се отложи тази точка от дневния ред, аз предлагам да я отложим. Защо? Защото въпросът е доста чувствителен. Не предполагам, че ще има и други подобни предложения. Ще ви обясня защо. В контекста на процедурата, която ви обясних, то е адаптирането на заплатите на служителите с 2,4% това ще доведе до допълнителни разходи за всички институции, за парламент за всички останали институции за 2016 година. Това беше въжи и за 2015 година, но, това, е, но адаптацията всъщност е, засяга само половината от 2015 година. За 2016 година ще бъде обхваната цялата финансова година. Какво се предлага тук? Ами, предлага се всички тези разходи да бъдат събрани заедно и да бъдат прехвърлени по бюджетен ред, свързан с, с градния фонд, за да може този бюджетен ред незабавно да се изплатят а, а, наймите за сградите за 2016 година чрез останалите средства от 2015 година. Но преди да одобрим този трансфер, предлагам да обсъдим темата, защото не смятам, че от една точка на финансов регламент това е възможно най-добрият метод на бюджетиране. Председателят. Ами, вие, господин Либрето, поставяте ни въпрос за бюджет на козметика. Целта е да се плачат найемите с 2016 година през 2015 година, за да имаме необходимите кредити и да покрием увеличаването на заплатите, без да си го признаваме всъщност. Това е абсолютно недопустимо. Трябва да проявим много по-голяма честност и прозрачност прямо данокоплаците и също така трябва да има пълна отчетност от страна на институциите, за които ние се явяваме контролиращ орган. Всички ли сте съгласни с отлагането? Добре. la politique des immeubles, il n'y a pas de demande de transfert. По политиките в областта на сградния фонд няма искания за трансфери. и така случай се връщаме към дневния ред. Au rapport de la Banque européenne d'investissement годишния доклад е, на Европейската инвестиционна банка. Госпожо Гърдия Сепова, имате думата. Е, е, muy breve. Es la primera vez que esta comisión de presupuestos Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Комисията по бюджети трябва да излезе със становище за годишния доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка за 2014. Становището ни се отнася до два момента. В първата част визираме плана Юнкер. За първи път излизаме с доклад, който включва Фонда за стратегически инвестиции. В тази част на текста наблягаме върху необходимостта от спазването на критерия за взаимодопълняемост. Освен това се спираме и върху сътрудничеството между Европейската инвестиционна банка и националните насърчителни банки и институции. Що се отнася до финансовите инструменти, Европейската инвестиционна банка подобри механизма си за докладване по тези инструменти към комисията, но продължава да липсва механизъм, който да ни дава по-добра представа за положението с финансовите инструменти. Европейската инвестиционна банка докладва в общи линии, но липсва по-конкретна информация. В текста призовавам също за това да се използват всички налични инструменти, така че да се подпомагат други банки и институции. Трето, що се отнася до външния мандат – контролът върху него трябва да се упражнява щателно. Вече са заделени 3 милиарда евро за междинния преглед. Политиката на Европейския съюз трябва да е последователна. Това означава, че всички проекти, финансирани от Европейската инвестиционна банка, трябва да са в съответствие с областите на политика и политическите цели на Европейския съюз. В противен случай тези проекти не трябва да са допустими за финансиране. Коментари? Господин Таран. Мерси, monsieur le eh, very quickly, a couple of points. Съвсем накратко няколко момента, които са важни за групата на зелените. Приветстваме създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Същевременно призоваваме Европейската инвестиционна банка да гарантира допълняемостта допълващия характер на този фонд към традиционните операции и действия на Европейската инвестиционна банка. Много проекти, които са на фаза складиране, биха имали достъп до финансиране и при нормални условия за тях не се поставя изискване за допълващ характер, което според нас е жалко. Европейската инвестиционна банка трябва да поема повече рискове. Не бива толкова бдително да следи за кредитния си рейтинг от 3А. Трябва да сме изключително бдителни, що се отнася до контрола върху спазването на критериите за допълняемост. Европейската инвестиционна банка е една не особено прозрачна институция, да не кажем нещо по-силно. Затова трябва много отблизо да следим разходването на средствата на ниво Европейска инвестиционна банка. И накрая няколко думи за задължението ни за строг контрол върху изпълнението от страна на банката на външния мандат в навечерието на междинния преглед. Предстои мобилизирането на допълнителни 3 милиарда евро. Във връзка с това трябва да направим много подробен анализ на първия доклад по приключването. Той предстои да бъде публикуван във връзка с мандата за външно кредитиране за периода 2014-2020 година. Господин Морешан, благодаря, господин председател. Позволете ми също на свой ред да благодаря на Ейдър Гордия Забал за становището, което до голяма степен отразява позицията на нашата политическа група. След влизането в сила на Европейския фонд за стратегически инвестиции, ролята на Европейската инвестиционна банка е да засили активността си. Това се отбелязва и в доклада на колегата. Ще се спра върху три момента. Става дума за предложения за добавки към текста. Първо, ролята на Европейската инвестиционна банка при финансирането на МСП. МСП продължават да имат затруднения Що се отнася до достъпа до кредитиране, Европейската инвестиционна банка може да ги подпомогне в голяма степен. Затова и трябва да я насърчим да подсили онези финансови инструменти, които са насочени по-конкретно към МСП. Второ, външният мандат на банката по отношение както на източните, така и на южните ни съседи. В момента сме изправени пред предизвикателства както на изток в Украина, така и на юг. Ако искаме да сложим край на беженските вълни, насочили се към Европа, трябва да подобрим условията на живота в страните на происход. Тук банката може да изиграе своята роля финансирайки инфраструктура, като например социална инфраструктура, инвестирайки в системите за здравеопазване, в образованието, в селските райони. Всичко това ще допринесе за подобряването на условията на живот на хората в тези държави. Третият момент. Продължава да имам липса на равновесие между отделните региони, що се отнася до достъпа до кредитиране от страна на банката. Трябва внимателно да разгледаме проблема за несъответствието между отделни географски региони и отделни отрасли, що се отнася до достъпа до кредитиране. Това са трите момента, на които ще наблегне в своите изменения групата на ЕНП. Не се противопоставяме на доклада, който според нас е много добър, по-скоро искаме някои добавки. Благодаря ви, не виждам да отиска думата. Крайният срок за внасяне на изменение е 23 ноември 17 часа. Гласуването в комисията по бюджети ще бъде на 10 декември. Комисията по бюджетен контрол ще гласува на 28 януари и докладът ще бъде гласуван в пленарна зала през месец март. А сега давам думата на докладчиците ни Янос Левандовски и Жерар Дюпре относно процедурата за изчисляване на собствените ресурси на, на базата на ДДС и на базата на БНД. Кой ще вземе думата първи? Господин Ивандовски. Поздравявам вас и всички унези, които постигнаха този изключително впечатляващ успех по бюджета за 2016 година. Преговорите се проведоха наистина при извънредни обстоятелства. А, що се отнася до това, за което ще говоря, става дума за технически нормативен акт, който бе одобрен през 2013 година. Предстои формално да влезе в сила през 2016 година, но ще бъде прилаган с обратно действие към 2014 година. Става въпрос за регламент за изменение към него, което да го направи още по технически, т.е. да не дава възможности за политическа намеса. Ние сме в подкрепа на това изменение. Европейският бюджет трябва да бъде преразгледан в светлината на корекциите в изключително висок размер за 2014 година. Подкрепяме предвиждането на стимули за своевременно извършване на плащанията Приветстваме и идеята за мобилизирането на средства за извършване на неизвършените в миналото плащания. Единственото реално изменение е следното. Комисията би следвало да докладва не само на съвета, но и на Европейския парламент – Мисля, че като цяло трябва да подкрепим. Добре. Благодаря господин Дюпре. Съвсем накратко, господин председател, напълно съм съгласен с казаното от колегата Левандовски. Само исках да добавя, че решението, което се взима, е има сравнително ограничен ограничен поле на действие, т.е. Това е момент по предложение на съвета в процес на, е, на консултация с е, Европейски парламент и Европейската сметна палата. Разгледахме текста заедно с господин Левандовски. Предлагаме да подкрепим това предложение с едно единствено изменение, което вече представихме. Добре, някой иска ли да вземе думата? Изглежда, че не. Крайен за внасяне изменение 24 е ноември 12 часа. Ще гласуваме текста на 3 декември тук в нашата комисия и ще гласуваме промяната на регламента на второто пленарно заседание през месец декември. И така стигаме до изслушването с колегите, които са членове на групата на високо равнище за собствените ресурси. Така че бих искал да помоля всички, които му нямат право да останат на заседанието ви закрити врати, т.е. посетителите ни и представители другите институции да напуснат залата.